la République tunisienne. Президентът на Република Тунис. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Уважаеми госпожи и господа, Скъпи колеги, за мен е голяма чест да поздравя в Европейския парламент в Страсбург президента на Република Тунис, господин Монсеф Марзуки. Сърдечно добре дошли, господин президент. президент. Господин президент, докато вие сте били на път е, за Страсбург. Шукри Белаид днес по много жесток начин е бил убит и демократичната общественост в е, Тунис е в траур. Ние знаем, Обедени сме, че компетентните органи в Тунис ще направят всичко, за да разследват случая и да намерят виновника, така че той да получи правосъдие. Позволявам си да изразя съболезнованията на всички нас към семейството и към народа на Тунис. В тези тежки времена ние сме на страната на демокрацията и на усилията на всички хора в Тунис, които през 2011 година решиха да отхвърлят е, недемократичния режим и поеха по пътя на демокрацията. Вие, господин президент, е, поехте правомощията на президента на Република Тунис, за да се сложи край на репресивния режим, за да се сложи край на неправдата и за да поведете народа си към демокрация и принципа на правовата държава. Позволете ми, господин президент, да кажа, че ние помним всички е, онези, които платиха с живота си и със здравето си за освобождаването на Тунис от репресивния режим. 15 години един е, ваш съгражданин работи тук в Страсбург. Той е лекар, е, той се грижи за своите пациенти. Срещнах се с него и той ми каза, като гражданин на Страсбург е, имах възможност да наблюдавам как се изгради новия парламент е, и как на практика бе разчистен старият парламент, сградата на стария парламент. И той а, е, тук в една съседна улица е живял известно време именно в помещенията на старата сграда. Когато се видях с вашия съгражданин и в момента гражданин на Страсбург, той каза, за мен наистина е много важно това, че аз имах възможност да живея в тази сграда и да проследа парламентарната традиция на Европа. И така, господин президент, много-много сърдечно ви поздравявам като наш гост. Вие успяхте да отхвърлите оковите. Тръгнахте по пътя на демокрацията. Този път на освобождаване бе дълъг и болезнен. Във всеки случай, аз съм убеден, че няма връщане назад за вашата страна. Защото а, това е пътят. Вие трябва да продължите по пътя към демокрацията. През декември имах възможност да посетя вашата страна, да бъда ваш гост. Аз наистина видях какво става в периода на прехода. И бях възхитен от коража и ентусиазма на хората в Тунис. Вие ми казахте съвсем ясно, че вашата основна цел като президент е да вдъхнете кораж и вяра на всички граждани на Тунис защото желаете е, от тук нататък хората в Тунис да живеят е, спокойно и да хранят надежди за едно по-добро бъдеще. Бъдете уверен, че ние ще ви подкрепяме по вашия път за постигане на тази цел. Благодаря ви, господин президент. Господин председател, дами и господа депутати, скъпи приятели, от 1996 до 2001 година диктатурата не ми позволяваше да напусна този Европейския парламент, реагира чрез документ, ето този документ, наречен Паспорт на свободата. Той беше вречен тук на моята дъщеря през 2001 година. Този символичен паспорт беше даден благодарение на Елен Фротра, Жан Пьер Тери, Мишел Ритар, Астритор, Жан Франко Дел Алба, Даниел Комбендит, Даниел Дюкарм, Жозе Мария Манделюс, Алан Лепис, Фодея Силя, Алима, Тиери Дюкарма, Мария Арлет Карлоти, Франсуаз Гростет и Земерей. Аз изразих дълбоката си благодарност и чрез тях на всички демократи араби, които винаги в тази институция са намирали неотклонна подкрепа. Mesdames et messieurs, Дами и господа, в края на 90-те години аз написах, че ако 18 век е бил векът на Френската и Американската революция, 20-я на Руската и Китайска революция, 21 век ще бъде векът на Арабската революция. И това се дължеше на четене на исторически книги, а не на гледане на кафе. Когато всичко изглежда загубено, те намират начин да се изправят на крака. И колкото по-сериозни са предизвикателствата по тях, толкова по-голяма е волята им да ги преодолеят. И всичко това беше постигнато. Въпросът, който се поставя от вас и всички европейци е дали тези революции са добро или лошо нещо, дали са шанс или опасност. Необходимо е да се разбират и хората, и животните. За всичко това е необходимо да има емпатия. Затова ние не очакваме само внимание от ваша страна, но и вашата емпатия, без които няма начин да можем да комуникираме добре арабските революции могат да съставляват сериозни проблеми за, Европа. за Европа. Има риск да има безредици, гражданска война, както виждаме в Сирия. Всичко това може да се отрази на сигурността на Европа. Втория риск го преживяхме веднага след падането на диктатурата в Тунис. Използвайки възможността, която се открива пред тях, младите хора тръгнаха към вашите брегове, за да имат един по-добър живот и то веднага. Има и трета заплаха, е именно въоръженият исламизъм, така наречените силафисти, джихадисти, които засягат тази част на света. Има също световни запаси, заплахи, като Алкайда, като тези, които виждаме също в Северно Мали, и има опасности от контрреволюция. Дереволюцията дава възможност да се изгради демокрация въз основа на падналите диктатури. Дами и господа, но чашата е само наполовина пълна. Няма защо да се боите от арабските революции. Те не са националистически или ксенофобски революции. Когато започнаха нямаше противозападни или противоизраелски призиви. Последните прояви на салафистите джихадисти срещу посолства на западни е, държави е нещо, което осъждаме. Не трябва да се боите от арабските революции, защото те са преди всичко социални революции. За същите економически и социални права се борят е, хората, каквито е, са тези, които имате вие тук. Това са и демократични революции. Исламистските партии спечелиха изборите в Тунис, Либия, Египет. Но дали демокрацията няма да наложи своята визия за света върху тях. Не исламизмът спечели от арабската пролет, както се бояха някои, а демократите. Не демократите възприеха исламизма, а обратното. исламистите възприеха демократичните ценности. Дали това е, е искрено от тяхна страна или е само една маневра, само времето ще покаже. Quant à ceux qui parlent, Quant à ceux qui parlent déjà de... Някои говорят а, за ислямизмът, изглежда не познават а, че след една революция са необходими десетилетия, за да се постигне равновесие. Какво ще стане с тези революции? Още не е напълно е ясно. Говорим за Тунис, за моята страна, която познавам най-добре. Ние се радваме, че имахме една революция с малко човешки жертви. И много съчувстваме на народа на Сирия, който изпитва тези трудности. Те се нуждаят от нашата подкрепа, както и от тази на народите на Европа. Ние имаме коалиционно правителство между лаици и исламисти, умерени, за да може да има обединение. Правителството функционира и възстанови държавата, която съществува от 2011 година. Има растеж от минус 1,8% през 2011, плюс 3,5% през 2012. Разбира се, има и вътрешни търкания, както във всяка коалиция. И ние трябва да намерим начин да работим заедно до следващите избори. Ние работим по демократична конституция. Тук консенсусът е важен и се надяваме да постигнем договореност по текста до 2-3 месеца. Ние искаме да защитаваме всички ценности, всички свободи и тези на жените. Но нещата не могат да станат за една нощ. Ние искаме да защитим начина на живот на тунис, тунизийците, на съвременните тунизийци. Има обаче доста неща, които трябва да преодолеем от наследството на диктатурата. Ние трябва да продължим стратегията за модерен исламизъм, но има хора, които не виждат нито сложността, нито динамиката на политическите развития. Ние разчитаме на социалното, економическо и културно развитие преди всичко. Ние искаме да се стигне до заплаха за модела на развитие на обществото. Ние няма да поставим под въпрос правата на жените. Искаме да има взаимно уважение и в отношенията между нас и държавите от Запада. Този път е изпълнен с трудности. Това беше мирна революция. Има опълчване на мисулмани срещу мусулмани. Има убийства, политически убийства на политически лидер. Неотдавна беше убит. Той е близък мой приятел. Този атентат срещу Шукри Белаит е едно послание, което ние отхвърляме и ние искаме да разкрием кои са враговете на революцията. et à continuer и да продължим следването на нашата политика. Този процес на демократизация на държавата и а, е, обществото ще бъде по-труден и сложен и по-дълъг от предвиденото процес, но ще стигне до резултат. Много фактори решиха как решават съдбата на нашата революция, на арабските революции, на насърчаването на хората, на това колко мъдрост ще, ще проявят хората. Също много ще зависи от шанса, от проведението. Но Тунис е една голяма лаборатория на прехода и успеха. Много се прави в Тунис след президентските избори, които се организираха от диктатора с успеваемост от над 90%, ние нямахме никаква възможност да искаме да бъдат обявени за невалидни подобни избори. Нямаше Конституционен национален съд, нито пък международен такъв. Ние очакваме, че ще се следват решенията на срещата на Африканския, Африканския съюз в Адис Абеба, за да продължи да се развива правовата държава и да укрепва демокрацията. Дами и господа, ние трябва да разчитаме на себе си, но искаме да разчитаме и на Европа. За пръв път в общата ни история ние имаме общ интерес. Ние разбираме какви са интересите на нашите съседи от северната част на Средиземноморието, но ние искаме да консолидираме нашата економика, както и зараждащата се демокрация. Искам да благодаря на Германия за това, че прие част от дълга ни да бъде прехвърлен за проекти за развитие в размер на 60 милиона евро. Надяваме се Франция да направи същото. Дами и господа, като оставим на страна този економически аспект в отношенията между нашите два свята, има нещо по-дълбоко. Галаксии, които ни обединяват. Има култури, групи култури. Някои говорят за изтока, за Маграб означава изток. Ние сме също южната част. Обединяват се ни обща история. Това засилва връзките между двете общности. арлабо-мусулманската култура също трябва да се отчита. Триста милиона араби споделят обща култура. Надявам се, че Европа ще отдели нужното място на арабският език и култура. Нещо, което не беше направено, но се надяваме да обхване новото поколение. Дами и господа, влиянието върху арабския свят не датира от днес. През 20 век Египет, Ирак или Либия гледаха на себе си като на Прусия. Насер, Садам, Карафис изживяваха като арабски бисмарка но това завишеше от силата на оръжието и харизматичността на съответните лидери. Този модел се провали. Ние искаме да създадем Магребския съюз по модела на Европейския съюз на свободни хора, които работят заедно в полза на всички. Европейския съюз за нас е светъл пример френско-германското помирение е чудо и това показва, че съществува възможност да бъде повторен в помирението и в моят регион. Кажете на вашите колеги Израели да се преодолее сегашния блокаж, да помислят за мир да се спре тази вечна война. Също поискайте да се освободи Марван Бардути. Е. Той е парламентист като вас и да му бъде позволено да се върне в Тунис, за да възстанови здравето си, което беше сериозно засегнато от десете години в пълна изолация. Искам да приключа с един личен спомен, още един такъв спомен. В Страсбург учих, тук освоих професията си и аз бях силно впечатлена от дисциплинираността на този район. Тук бяха родени двете ми дъщери. Това беше отпечатък върху живота ми по-нататък. През седемте те години аз се свързах с един от най- високо уважаваните професори Марк Клайн, за да подготвя докторската си дисертация. Той ме помоли да работя по темата за експерименти върху хора в медицината. Този въпрос не ме вълнуваше много, но защото той ме помоли, реших да го направя. Аз разбрах, че Марк Клайн като еврейн е бил в концентрационен лагер и е наблюдавал именно такива експерименти. И така се срещнах с нещо, което ме изпълва с ужас, което показва най-лошите страни на човешката природа. Аз не считам, че Марк Клайн някога е се е представил колко силно ще бъде влиянието му върху този млад стажант, нито върху съдбата на милиони други хора едва ли може да се представи какво неговото влияние ми струваше като водене на борба на време прекарано в затвора в изгнание. Но беше постигната победа, която ми позволява да бъда днес тук сред вас, да говоря като свободен човек от името на свободен народ. Позволете ми Позволете ми да поздравя Страсбург, Алзас, Франско-Тунизийската то приятелство, Европа-арабското приятелство. И така, желая ви всичко най-добро. Meine Damen und Herren! Госпожи и господа! Мисля, че след като чухме думите на е, господин президента и вашите аплодисменти няма какво да се добави, но междувременно е, получих е, много предложения тук в Европейския парламент да почетем паметта на всички жертви от е, събитията в Тунис преди две години. И затова ви моля да почетем паметта им с едноминутно мълчание. Darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Благодаря ви много сърдечно. Благодаря на президента на Република Тунис. Да живее Тунис, да живее свободата, да живее демокрацията, господин президент. Това бе голям ден за Тунис в Европейския парламент.